Председателят, уважаеми колеги, госпожи и господа, протоколът от вчерашното заседание вече ви е предоставен. Има ли бележки по него? Няма. С това протоколът се приема. Преминаваме към гласуването.